да получат достъп до образование и а, всичко това е благодарение на разширяването на Европейския съюз. Така ние показваме как може да се постигне сътрудничество. Още два коментара ще направя. Не смятам, че темата е остаряла. Тя е съвсем съвременна и милиони евра ще бъдат предоставени за иновативни проекти между регионите. А, някои от тези проекти могат да бъдат осъществявани само в един град или регион. Навлизат и нови технологии, триизмерния печат, например – и именно за това имаме тази нова инициатива на Комисията за междурегионалното сътрудничество. Политиката не е стара. Това е новаторско мислене. Благодаря ви, председателя. Много вълнуващо изказване. Но сега от името на социалистите и демократите господин Пресо. Grazie Presidente per la terza volta. Благодаря, господин председател. За трети път ми давате думата и аз, като мнозина изказали се, съм отграничил регион. Интерект за нас винаги е бил чудесен инструмент за сближаване между различните региони. И мисля, че това е нещо изключително полезно за Европейския съюз. Европейският съюз е, предимно благодарение на Интерек се превърна в средство за насърчаване на мира и растежа. Множество общини работят по такива проекти, които подобряват живота на гражданите. Разравихме, разработихме инструменти като Европейската група за териториално сътрудничество. Днес се резултати, с които можем да се гордеем. В трудни времена ние успяхме да предоставим 11 милиона за допълнителни проекти. Надяваме се, че предложенията ни ще бъдат прияти. Председателят, благодаря много. Е, сега от групата АЛДЕ господин Матис Ван Милтенбург. Благодаря, господин председател. Трансграничното сътрудничество е един от най-видимите проекти на Европейския съюз. Програмата е Интерек действа добре, вече 10 години и създава възможности за хората, работят през границите, също допринася за по-добри връзки между институциите и инфраструктурата. Европейският парламент иска 11 милиарда в подкрепа на трансграничното сътрудничество. Тези средства са необходими Беше споменато също за междурегионалните новаторски инвестиции. Ние бихме искали да бъдат обхванати академичните институции, което означава да обединим ресурсите си на европейско ниво, да предложим нови продукти и услуги, да стигнат те до пазара. Това е финансова подкрепа която може да бъде осигурена, но е важно да инвестираме тези средства за постигане на по-голяма европейска добавена стойност. Тъй като ако инвестираме в европейски мащаб, тогава Европа ще може да се конкурира по-добре на международният пазар. По-добро сътрудничество, повече сближаване в Съюза означава повече работни места, повече растеж – затова се надявам, че в скоро време ще можем да започнем преговори с съвета по този нов регламент. Считам за важно да гарантираме, че новата програма Интерек ще задейства през 2022 година, за да допринесе за допълнително примахване на границите в Европа. Председателят, благодаря ви много. Не виждам господин Ропе в залата, затова давам думата на господин Зелер. Е, Благодаря много, господин председател, госпожо еврокомисар. Хубаво е, че е, към доклада поражда дебат. И макар да е сред нощ, той го заслужава. Първоначално беше предвидено само кратко представене на доклада е, едва ли има сфера на европейската политика, която така да отговаря на европейската идея, както целта на европейското териториално сътрудничество. И макар, че държавните граници станаха доста пропускливи, Държавите членки имат различни правни системи, различни административни структури и това пречи на крайгнешното сътрудничество. Тук програмите Интерек помогат, помагат и помогнаха много за съвместно решаване на проблеми в граничните области, понякога доста изостанали настоящия регламент трябва да послужи като база за това за следващия период. Трябва да увеличим, не да намаляваме възможности за сътрудничество, финансовите средства като минимум да се запазат и бюрокрацията от последните години да на, намалее. И освен това, териториалното сътрудничество да не остане в Европейския съюз, а да използва сътрудничеството за, раз, за развитие в това отношение. Колегата Римон предлага редица възможности. Нека го подкрепим с широко мнозинство. Председателят благодаря. Извинявам се, че се говорих по-дълго, но ми се струва, че темата е много, много важен и заслужава да му отделим време. Председателят благодаря. Споделям вашето мнение, но все пак моята работа е да следа за регламента. Господин Хетман. Благодаря, господин председател, колеги. Интеррек и сътрудничеството през граница помагат на европейците да се обединят. И това е самата същина на Европейския съюз. По тази причина съм много доволен, че тази ценност се затвърждава в е, отделен регламент. Решенията, които тя предлага, като например опростяването, е, плоски ставки, мерки, по-малки тежести за бенефициерите и контрол означава, че ползите от Интеррек ще станат по-видими. През граничното сътрудничество неговото значение най-после вече е отразено и в бюджета. И програмата може да бъде използвана пълноценно. Подкрепям 85% за съфинансиране, които са предвидени. И подкрепям докладчиците за N плюс 3, което става N плюс 2. Това може да е, означава загуба на средствата, тъй като няма да има достатъчно време за освояване на средствата. И ако позволите още няколко секунди, ще кажа, че съм съгласен с казаното от господин Целер. Председателя, и аз поделям това. Спестихме няколко секунди и аз съм съгласен с господин Целер. И на последно място заместник председателя в Карсел. Благодаря Господин председател, въпреки че сега говорим за а, стени. Логично е да се грижим за добруването на гражданите ни. Виждаме опита на Португалия и Испания от 1989 година. Сам сътрудничеството между администрациите, между двете държави допринесе за подобряване на качеството на живота в страни като Галиция, Алгарбе, Кастия, Лион и други. Това сътрудничество днес намира израз в програмата Интерек, която премахва граничните прегради и допринася за растежа, който е от полза и за испанците, и за португалците. Трябва ефикасно да се управляват общите граници, използвайки регионални фондове, но има опасност в следващата многодишна финансова рамка да се съгръстат средствата за тях. Трябва да се защити политиката на сближаване, тъй като подобрява качеството на живота на хора като, с проекти като Интерека. В контекста, в който популизмът се разраства, трябва да се гарантира финансиране за болници, за училища, за магистрали. Подобряването на живота на хората е основната цел на Съюза. За това трябва да работим за обществени услуги, които са на висотата на една обединена Европа. Благодаря ви. Председателят, преминаваме към спонтанните изказвания. Искам да ви кажа и да ви благодаря всъщност, че само нези, които не са се изказали в предходните изказвания спонтанни, искаха думата сега. Господин Буда има думата. Благодаря, господин председател. Между регионалното сътрудничество е важна политика и инициативите по линия на Интеррек постигнаха изключителни резултати, що се отнася до а, изграждането на проекти по линия на европейските структурни фондове. Така властите изграждат своето сътрудничество под формата на а, юридически субекти. Тези групи всъщност а, постигат по-тясно сътрудничество по общи въпроси и постигат една единна цел, която подкрепя общите интереси в съответните региони. Затова в Румъния имаме създадени такива алианси и така се намаляват и бюрократичните пречки. Председателя, благодаря ви. Последният оратор е господин Донато. Госпожа Донато. Благодаря, господин председател. Изключително сме удовлетворени от свършената работа. Първоначалното предложение на комисията бе доста по-различно. Е, нашите промени внесоха се, нашите изменения внесоха сериозни промени за трансграничното сътрудничество и в Молската област предвидените 11 милиона средства, предлаганите 11 милиона средства прага за съфинансиране, участието, органите за местно самоуправление се нуждаят от тази подкрепа. Искам да кажа на всички, че в момента има абсурдни е, правила за управление. Затова моля да подкрепите двете ни предложения за изменения. Това е необходимо за новата финансова рамка. Е, това което предлагаме ние, е свързано с финансирането и това променя Европа. Благодаря за стрикното изказване, госпожо Еврокомисар. Още веднъж ви моля да, да вземете дума. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Искам да благодаря на докладчика. Много внимателно изслушах разискванията. Искам да ви уверя, че от името на Европейската комисия поемаме ангажимент териториалното сътрудничество да остане съществен елемент на политиката ни. Комисията отчита мнението на парламента, изразено по време на дискусията. Искам да благодарям за подкрепата ви за стимулиране на междурегионално иновативно инвестиране и базирайки се на предишния опит, мога да потвърдя, че очакваме широк интерес. Ние искаме да продължим да работим по една по-опростена, ефикасна рамка. Комисията е убедена, че Европейския парламент ще бъде наш силен партньор в това начинание. Благодаря ви за усърдната работа. Силно се надявам и съм убедена, че по време на румънското председателство съветът ще свърши и своята работа за да може да се предвижи напред предложението за интерека, за да може да се приеме през 2019 година, достатъчно рано за следващия програмен период. Знаете колко важно е това. Благодаря ви, че останахте толкова докъсно в пленарна зала и ви желая лека нощ. Председателят. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, извинете, благодаря ви за вашето присъстване, за това, че бяхте толкова търпелива, останахте до края на дебата. Давам думата на докладчика господин Аримонт. Благодаря. Аз имам честа да запълня тези последни две минути от парламентарния ден. Е, те няма да ми попречат да кажа благодаря. Благодаря на първо място на всички колеги, участвали в дебата. Благодаря на всички докладчици в Сянка, които по време на нашите срещи участваха активно за постигането на този разумен текст. Благодаря на Европейската комисия, която активно участва в своя процес и винаги ни даваше рамо и нека да отправи една молба нека да мотивираме румънското председателство, че да постигне в най-скоро време общ подход, за да пристъпим към тристранни преговори и да приключим обсъжданията по текста преди новия парламент да тръгнете първа да мисли над него. Това е това са средства за новия период. Важно е всички участници да имат текст, по който да се готвят, за да може да се изпълнят програмите бързо. В този смисъл благодаря за доброто сътрудничество и се надявам и си пожелавам Интерек да остане. Председателят благодаря с това, благодаря на докладчика, с това закривам дебата, гласуването е утре, а следващото ни заседание утре сряда, 16 януари от 8.30 сутринта и след обед от 15 часа. Всичката пълна информация можете да намерите на сайта на парламента. Благодаря